أسألك Председателят. Jó estét kívánok! Magyarul fogok elnökölni. Добър вечер на всички. Ще председателствам заседанието на унгарски, ако не възразявате. И така, продължаваме по дневния ред. По първа точка устен въпрос към комисията за изпълнението на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт. Най-напред е да поздравя с добре дошъл комисаря Калас, както и автора на устния въпрос господин Симсон. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Господин комисар, едва ли сега тук ще завия, навия ръкави да раздавам удари по този устен въпрос, свързан с прилагането на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт. Знаете, че трите директиви, които съставляват този пакет, бяха прияти през 2001 година, като крайният срок за транспониране беше март 2006 година. За мен е задължение като председател на Комисията по транспорта в парламента да повдигна този въпрос посредством устния въпрос, който ви задавам. И така, 9 години след 2001 година обсъждаме отново това, че 21 държави членки бяха задължени, а не успяха до октомври 2006 година да приложат в тези директиви. Е, се изпратили, разбира се, аргументирани становища, защо не могат. Мисля, че различни държави, включая така наречени влиятелни държави, включая държави, които постоянно твърдят е, проевропейските си кредити, е, не успяват да прилагат тези важни директиви. Тези държави членки трябва да си посипят главата с пепел, господин председател, и да си спомнят задължението, което приеха тук в този парламент през 2001 година. Мисля, че най- Отчудващия факт е, че ние в най-различни сфери бихме могли да постигнем единен вътрешен пазар, но не можем да постигнем такъв в железопътния транспорт. И това не е провал на Европейския парламент. Това е провал на държавите членки, подкрепени от железопътната индустрия. И трябва да ви кажа, че е, търпението на парламента се изчерпа. Този устен въпрос идва от е, една фрустрация за това, че закона нарочно не се спазва и комисията не успява да накара държавите членки да спазват правилата. Искаме да знаем кои аспекти във всяка от провалилите се държави членки от всяка една директива не са били приложени. Искаме да знаем защо някои държави членки неправилно прилагат тези директиви. Искаме да знаем кои държави членки все още не искат да въведат справедлива конкуренция в железопътния сектор и прилагат протекционистки мерки за защита на националните си железопътни компании. Имаме безпокойство, господин председателю, господин комисар, свързани с независимостта на регулаторите, както и управляващите а, инфраструктурата компании в тези държави членки. Няма прозрачност, няма хармонизация по инфраструктурните такси, което води до протекционистски практики и една спирачка за постигане на един пазар, единен пазар извинете, в железопътния сектор. От друга страна се задушава възможността за развиване на трансгранична дейност различните мерки, като например таксата върху вагоните и целия, цялата железопътна флота а, би трябвало да бъдат въведени, а това не е направено в много държави членки. Казах, че искаме да знаем много неща и ще има още такива. Искаме да знаем как посредством ревизията на тези директиви комисията смята да постигне пълното прилагане на този пакет. Освен това, искаме да знаем какво ще направи Европейската комисия, за да право прилага по този въпрос. Искаме да знаем също така, защо отнеме отне толкова много време да се предприемат мерки срещу тези държави членки, които не прилагат директивите. Господин председател, ние в Комисията по транспорт много често посочваме нуждата да има оперативна съвместимост в железопътния сектор. Без това, без отварянето на националните инфраструктури, товарният транспорт на железопътни линии ще стигне до един крах. Няма да има вътрешен пазар няма да има един железопътен сектор. Трябва да видим какво е бъдещето на нашите мрежи. Първата стъпка в тази посока е първият железопътен пакет. Без тази първа стъпка няма как да направим втора и трета. Трябва да се действа веднага и пряко. Нека да се посочи в един срамен списък имената на онези държави, които не изпълняват тези директиви, да предприемем верки незабавно. Благодаря. Благодаря ви, господин Симпсън. Комисаря Калас. Е, господин председател, благодаря ви, господин Симсън. Е, като представител на Комисията по транспорта, е, за това, че станахте инициатор на тази дискусия и, и за това, че насърчавате аз мисля, че откритостта в областта на железопътния транспорт винаги е бил подкрепян в Европейския парламент. Доклада, който беше публикуван от комисията през 2009 година, показва, е, че процеса от 70-те години в железопътния транспорт е спрян, е, е, но все пак този първи пакет е положителен знак и економическата криза се отрази на железопътния транспорт и e, e, uh, Увеличи се с 30% превоза на товари, но едновременно с това е, трябва да се образяваме с слабостта на много играчи на пазара. Е, много държави членки не осигуряват достатъчен бюджет е, за инфраструктурата и това не се дължи само на по-малките инвестиции, които намаляват качеството, но също така и задълбочаващите се трудности. Има економически, технически бариери пред влизането на пазара и новите партньори обикновено се дискриминират дефинират от действащите в момента играчи на пазара, а освен това има и индиректен транспорт. Е, новосъздадените регулаторни органи нямат необходимите правомощия и необходимост, за да гарантират е, прозрачни и справедливи условия на пазара. Е, всъщност комисията прие подход за справяне с този проблем. Имаме прилагане на правилата и промяна промяна в е, правилата, когато не са достатъчно ясни и точни. Е, първата линия от подхода е са е, всъщност мерки срещу тези, които нарушават законите. Тези държави членки, които не спазват европейското законодателство и и държавите членки недостатъчно спазват директивите за независимо управление на структурите, а също така и недостатъчна независимост на регулаторните органи. Освен това, втория подход е преработка в съществуващите железопътни пазари – и правилата за достъп до пазара, е, ние продължаваме нашия холистичен подход за вътрешния пазар на железопътния транспорт. Ние искаме да насърчаваме техническата хармонизация е, във връзка е, в европейските железопътни агенции. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря. Сега има думата господин Грош. Благодаря, е, господин комисар, господин председател. Ако художникът Магрит беше видял текста на директивата, щеше да каже, това не е директива. Тук водим една дискусия, с сюрреалистичен характер. През 2003 година решихме решение по тази директива, разпоредбите трябваше да бъдат приложени през 2006 година, а тук през 2010 сега се питаме защо 21 страни членки не правят това, което всъщност са, са, са се ангажирали да правят. трябва да имаме либерализация на новите предприятия, които влизат в този пазар. А всъщност какво виждаме днес? че поради критики или поради привърженици на застоя на тази директива, всъщност нямаме никаква практика на директивата. Няма никакво транспониране на тази директива. И сега железопътните предприятия на отделните държави взеха решения, така че операторите на транспортните мрежи да се изправят пред реалността. Мисля, че те биха желали да а, запазят съдбата на железниците. Трябва да има хармонизация, сертификация. И само с такива критерии бихме могли да отворим пазарите. Но по същия начин можем и да ги затворим. Така вече се случи в някои държави. И предложенията, които правим тук днес, са една първа стъпка. И трябва да можем да оценим коректно либерализацията. Трябва също така транспонирането да стане възможно най-бързо с средствата, с които в момента разполага комисията. Благодаря. Благодаря, господин Грош. Господин Елка Драуи. Комисар, е, om te beginnen willen vaststellen. Благодаря, господин е, председател, господин комисар. Нека да кажа, че частта на ЖП транспорта спадна много. През 80-те години имахме 30% участие, а сега 13%. И либерализацията не функционира достатъчно добре. Виждаме известно увеличение на ЖП транспорта през последните години. което ни показва, че само отварянето на пазара може да помогне да, да се стимулира ЖП е, транспорта. Затова трябва да имаме мерки, мерки относно достъпа до отделните фирми на този пазар, но също така мерки свързани с оперативната съвместимост и други. А също така трябва и да видим какви ще са ни проектите и как ще финансираме тези проекти за подобряване на инфраструктурата. Господин комисар, имам въпрос. Е, научаваме, че ще има всъщност преработка на първия ЖП пакет. За кога е предвидена тя и какви са целите, които мислите да постигнете с, този, с тази преработка? Благодаря, Елкадра... господин Алкадрави. Госп... Госпожа Мейснер. Благодаря, господин комисар. Зарадваме това, което казахте по време на изслушването в Транспортната комисия. Тогава казахте, че това, което Европа може да постигне, е всъщност една мобилност на хората и на стоките. Говорихте за тази мобилност на вътрешния пазар, но не бива да забравяме, че не само хората се движат, стоките трябва да се движат. 1992 година решихме да създаваме един общ пазар. 2001 година пък създадахме условия за такъв общ пазар в железопътния сектор. 2010 година сме и е срамота, че 21 държави членки все още създават пречки – това са протекционистски мерки от страна на държавите членки и наистина е жалко, че това се прави. Но трябва да се запитаме защо се случва това. Споменахте, че има различни железопътни системи, но едва ли това е единствената причина, поради която никой не иска да предприеме мерки. Има много държави, които считат, че едва ли не могат да направят и няколко стъпки назад, а не стъпка напред. Говорите за разделяне на инфраструктурата от а, самата, самото обслужване или предлагането на железопътната услуга, но аз се съмнявам, че с едно такова разделение ще постигнете голям напредък. Искам да повторя и казаното а, от преждеговорившите. Всички сме от различни държави членки, но що се отнася до железопътния транспорт, мисля, че всички сме съгласни, че трябва да се сложи ред. Вие сте нов комисар, не е ваша вината, че в миналото някой не си е свършил работата, но ето ви една чудесна възможност бързо да предприемете мерки в сферата на железниците, за да може единния пазар в тази сфера да стане факт за много европейци. Надявам се бързо да го направите. Благодаря. Госпожа Изабел Дюран, благодаря господин председател. Е, този пакет е вдъхновен преди 15 години и на времето първоначалната цел, която споделям с всички, е, е, железопътният транспорт да спечели дялове от пазара. Либерализацията беше едно от средствата, но резултатите е, не са убедителни. Казва се, че железопътният превоз на товари остава на едно и също също място, докато по е, шосе се пренасят много повече е, товари. Е, бързите влакове, които се изграждат възоснова на сътрудничеството на, на конкуренцията, са успех. Освен това, вие говорите за нови играчи на пазара, но те са малко. Много от тях бяха погълнати от големите компании. С други думи, не съм сигурна, че монопола на големите компании беше преследената цел. Колкото до прилагането, ако видим какви са процедурите по нарушение, плащанията е, има един прословут проблем, особено недостатъчната независимост на органите, които са регулаторни и до които се отправят жалби, включително и когато е, няма достатъчно разделение е, в управителните органи. Това може да събуди проблеми с вътрешната координация. Мисля, че вие сте предпазлив, гледате нищо да не насилвате. Вие спазвате холистичния подход, който споменахте и се стига до оценка на предходните пакети без никаква партипри, обаче няма никаква следваща цел. Е, вие е, е, правите оценка на сигурността на труда, на задължението за обществени услуги, за недостатъчното намаление на външните цени, обаче не внимавате всъщност доколко ще либерализирате пазара. Искам да чуя какви са вашите приоритети. Аз признавам, че имаше прогрес и, и някои го казаха, е, по-добро, по-голяма е, е, прозрачност, има хармонизация на лицензите, на сигнализирането, на сигурността, но остава много работа да се свърши. Вашата оценка е предпазлива, без никакво табу, без нисходителност, за да не се върви преклено бързо към следващите етапи. Благодаря ви, госпожо Дюран. А, сега за две минути дам думата на господин Власък. В хармонизационната рамка за железопътния транспорт беше приета и ние всички казваме, че трябва да има по-голяма прозрачност на финансирането, за да могат да се приобщят нови партньори. Е, ЖП транспорта в Европейския съюз е в, е, пред нова ера. Знаем, че либерализацията не приключи. Новите държави членки, включително и Чешката република, не можаха да въведат на практика първия железопътен е, пакет. Много много въпроси висят е, във връзка с откриването на, на, на пазарите. Има големи проблеми, които с, пред които, с които се сблъскваме и в Чешката република. Е, правителството взе първите марки, мерки, за да се отвори пазара към е, нови, нови партньори, но всъщност липсва политическа воля. Виждаме, че при социалистическото управление миналата година бяха подписани 10 договора за следващите 5 години, но процедурата не беше е, не, не, от, открита, което означава, че през следващите 15 години е, пазара ще бъде затворен е, е, е, железниците не подобриха услугите, което е фатално както за страната, така и за самите железници. И искам да попитам дали дискусията, която в момента се води в синдикатите, не оправдава заплахите от стачка, които ни се отправят. Това отвлича вниманието ни от същинските проблеми, които възникват железниците е, все по-често попадат в ръцете на частници и е твърде възможно е, шосейния превоз да е, бъде предпочетен. Това критикуват зелените. И за това бих искал комисията в по-голяма степен да се заеме с либерализацията в този отрасъл, за да можем да приобщим повече участници. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че не съм съгласен с казаното от господин Влашек. Неговото правителство участва в това, в което всъщност той ни обвинява. Относно първият ЖП пакет, там се включват три директиви, които са а, подписани от Европейския парламент. Целта беше да се отвори пазара и а, да се подобрят инфраструктури, инфраструктурите и да се увеличи броя на пътническият ЖП транспорт, а също така и ЖП транспорта на товари. И се питам дали държавите членки са спазили целта на директивата. Това, което успяхме да установим обаче, е, че критериите за сигурност не бяха хармонизирани а също така и условията на работа на персонала, най-вече техническия персонал. Вярно е, че трябва да се уеднаквят тези структури. Може би трябва да получим също така отговор от счетоводствата на тези структури. И може би там се крие всъщност отговор на нашите въпроси. Така че е много важно да а, включим също така и участието на местните власти, както такъв е случай в Германия. Господин Количек, времето ви изтече. Благодаря, господин Матрас. Господин председател, за съжаление, в Обединеното кралство ние трябваше също да приложим този пакет. И на а, Уестминстър, на толкова независимо всъщност представителство, трябваше да му се налага какво да прави на разделянето на операторите от инфраструктурата доведе до големи проблеми при нас. А сега тук 21 страни всъщност не спазват това законодателство. И е, виждате какво става дори и в ЖП линиите край Брюксел. А, мисля, че не можем да си позволим да разделяме ЖП е транспорта на различни компании. Мисля, че държавата всъщност трябва да определя, да, да владе целият ЖП транспорт. Шест компании в Обединеното кралство си поделят управлението на железниците и в крайна сметка резултат е плачевен. Ние нямаме а, а, подвижен състав, а по-скоро състав, който само се сне. А, и когато лейбърите, когато партията на труда беше избрана, имаше доста голяма подкрепа. И за какво всъщност призоваваха те, в крайна сметка, за приватизация? Този модел няма да работи добре. И отива против правилата и желанията на собствения си електорат – тук само създаваме а, средства за плащане на. А, е, да се плащат заплати на огоени държавни чиновници. И. Моля ви се, надявам се да направим нещо за европейските железници и за великобританските. Благодаря. Благодаря, господин Матра. Сега за две минути Джордж Бах. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, Herr Kommissar. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар. Приветствам оценката на прилагането на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт, както и идеята да се направи ревизия на тези директиви. Считам, че това е позакъсняла инициатива. Освен това, съжалявам, че Комисията не разполага с адекватна информация по отношение на ситуацията в отделните държави членки и затова е много трудно да се направи оценка. Но не само оценка ни е нужна. Това, което е необходимо е да се предприемат мерки, за да може държавите членки да се задействат и да започнат да прилагат тези директиви. В оценката също така трябва да включим и безопасността. Знаете, че имаше трагедии по отношение на безопасността на железопътния транспорт. Надявам се да не забравите този аспект. Мисля, че комисията като член не предприема мерки, а обществеността е много загрижена за железопътния транспорт и неговата безопасност. Затова си мисля, че трябва да се замислите върху задължителността на условията, които трябва да поставите. поставите извинете. Няма и инвестиции. Вие го споменахте сам господин комисар. Има съфинансиране от фондовете за сближаване, но инвестициите в шосейния транспорт винаги са по-големи от тези в железопътна мрежа, поне в държавите членки е така. И сега нека да говоря за Европейската система за управление на железопътния трафик. Необходима е тази система, за да имаме високо ниво на безопасност на а, железниците. Освен това, не бива да либерализирате чак толкова пътническия транспорт. Това, което се забелязва в държавите членки е, че има изключително много бариери, които трябва да заобикаляме, докато стигнем до техническа хармонизация. А тя е необходима, ако искаме прилагаме директивите. Благодаря, казва председателя гос... на господин Бах, а сега госпожа Силведриана Тикал. Mulțumesc, domnule președinte, domnule комисар. Транспортът феровиар трябва да фие приоритета политики. Благодаря, господин председател, господин комисар. ЖП транспорта трябва да стане приоритет в Европейския съюз до 2020 година. Приоритет трябва да бъде развитието на ЖП транспорта и, съвместната оператив... и оперативната съвместимост. Но това не бива да става за сметка на безопасността. Трябва на всяка цена да се подобрят услугите, предлагани от ЖП транспорта. Що се отнася до първият пакет по ЖП транспорта, установихме, че държавите членки срещнаха големи трудности в прилагането му. И относно ЖП мрежата, последствията от хармонизирането бяха значими. 2500 километра бяха изградени, но трябва да се увеличи тази цифра до 2020 година, това ще представлява голяма инвестиция. Благодаря. Господин а, Жак Хенин. В Польша казваме, че ако един ти каже, че си пиян, може да не обърнеш внимание. Обаче, ако пет души ти кажат, че си пиян, може би е добре да си дремнеш. А, всъщност, а, а, колко страни са приложили първия пакет а, за железопътния транспорт? А, така че, може би. А, е, около 20 страни не са приложили този пакет. Е, може би е, пакета не е съвършен, така че винаги има някакъв проблем. колегата от Обединеното кралство отправи критики срещу пакета. И това ни кара да се замислим дали прилагането ще стане така, както би трябвало да стане. Когато е, станаха катастрофи, ние ги обсъдихме преди няколко часа и сега стигаме до въпроса за сигурността. Сигурността трябва да се подобри. А, комисар Калас каза, че много страни не инвестират в техните железопътни линии и че няма нова инфраструктура. Това се отнася за моята родина Полш. Е, има истинска дупка в бюджета и това за железопътния транспорт и това води до съответните последици. Бих казал, е, че е, не може само с лозунги да се опитваме да решаваме въпроса. Е, господин председател, тук някои плачат за това, че е било трудно и бавно прилагането на директивите от първия пакет. Аз лично много се радвам. В моята страна, в моя регион, ние воюваме с синдикатите на, а, е, и съответно с потребителите тези лукави директиви да отидат в кофата за буклук на историята. Всъщност е, регионалните съвети е, възпрепятстват прилагането на правилника за откриването на конкуренцията на регионалния железопътен транспорт. Ние не искаме да има железопътни линии на две скорости. Едните да са бързи и удобни и които да са достъпни само за богатите, а да има стари и несигурни влакове от втора зона. И всеки ден, който минава, доказва това. Разделянето между инфраструктурата и железопътната активност е от откриване е, към дива конкуренция. Това е техническа глупост, която струва много и за дънакоплаците и за пътниците. Тя дезорганизира обществения транспорт и отговаря за влушаването на качеството на железопътната линия. Тези директиви убиват заетостта и е, унищожават общата собственост на народа в името на частния интерес. Сега господин Ярослав Паска иска думата за две минути. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. prijatím troch balíkov smerníc upravujúcich premávku na železničných tratiach Благодаря, господин председател. Трите директиви, които съставляват първия пакет, бяха прияти, за да има един единен подход при железниците. Имаше проблеми обаче с транспонирането, което доведе до съответни проблеми, свързани с повишаване на а, разходите на операторите в Европа. Ясно е, че имаме нужда от добре организиран железопътен трафик, защото този вид транспорт е много а, добър заместител на шосейния транспорт, пък и не замърсява толкова много. Затова трябва да разрешим проблемите, свързани с железниците, но не само проблемите в настоящето, а да насочим погледа си към бъдещето. Европейската железопътна инфраструктура би трябвало да бъде подобрена. Би трябвало да се опитаме да се свържем и с изтока, за да можем да отворим вратите на тази мрежа към тези пазари. Ако бихме могли да удължим а, пътя на високоскоростния влак от Париж до Виена, а след това и до Братислава, мисля, че ще отбележим няколко крачки напред. Има три различни възможности е, пред нас тук, защото и в Виена, и в Братислава има много важни и летища, и пристанища за вътрешните водни пътища. Това ще създаде нови транспортни центрове в Европа. Има огромни резерви, огромен потенциал, от който не сме се възползвали. Затова подходът ни трябва да бъде динамичен. Трябва да създадем нови възможности за инвестиране в тези райони и то подходящи инвестиции, така че железниците да станат по-ефикасни и да служат по-добре на гражданите на Европа. Господин Канчиан, благодаря, господин председател, господин комисар. Напоследък говори много за транспорта и предполагам, че така ще продължи в следващите месеци. Но това е отчаиващо. Тръгваме от преразглеждането на първия ЖП транспорт и ако хвърлим един поглед и видим какво се е случило до сега, ситуацията наистина е трагична и ще ни трябва още повече смелост за да обърнем насоката. Мисля, че трябва да се спрем на три основни точки. Първо, либерализацията на ЖП транспорта с конкурентност, ясни правила за всички. Второ, трябва да имаме оперативна съвместимост между държавите и между различните типове ЖП транспорт. И трето, безопасността, разбира се. Трябва да има сертификати за безопасност които да са задължително необходимо условие за функционирането на отделните е, оператори. Това не значи, че ще се намали ефективността. Не, просто трябва да разширим е, компетенциите на Европейската агенция по ЖП транспорт, за да може тя да има по-добри компетенции в областта на контрола на инспекциите. И това трябва да се осъществи бързо в следващите няколко месеца, защото говорим за устойчиво бъдеще на този транспорт, за европейска мрежа в ЖБ транспорта. Така че това преразглеждане на ЖП пакета трябва да се завърши и е за да не се повтаря това, което се случи наскоро. Благодаря. Благодаря, господин Канчан. За една минута има думата госпожа Аяла Сендер. Господин председател, моята страна, подобно на 20 други, а, а, Независимо от всичко, е, Испания на първо място по транспорта на пътници, но с товарите транспорта стои по по-различен начин. Ние сме, на наша територия са Пиренеите и пиренеите не могат да се прекусяват лесно и трябва винаги да се променя посоката на влаковете. Как да насърчим операторите при положение, че има толкова много препятствия, когато се пресича границата? Това е възможно но все пак е трудно. Мисля, че е, като изключим е, промените, които искат моите другари, най-важното е да променим е, инфраструктурата възможно най-бързо. Трябва да насърчим широкомащабни проекти, като например този, е за тунел под Пиренеите е за транспорт на товари и тогава и най-въздържаните страни ще подобрят мрежата си, за да гарантират необходимия транспорт. Благодаря ви, госпожо Аяла. И сега, казва председателя, преди да пристъпим към процедурата по улавяне на на председатели, господин Симпсън поиска думата. Давам вие. Извинете, но бях споменат от един от колегите. Господин Натрас направи лични бележки срещу мен, преди да се измъкне тихомълком от залата и да не слуша дебата. Това е един човек, който въобще не знае как изглежда локомотив и ако го види, ще се изненада как изглежда. А, така че аз разбирам, че той не е запознат с това как трябва да се държи възпитания човек в парламента и това го видяхме и в Брюксел. Но като демократ, който спазва демократични принципи и процедури, аз представих този устен въпрос от името на комисията по транспорт в парламента като председател на тази комисия. И аз се гордея с това си задължение. Ето защо изложих въпроса по този начин. Така че не би трябвало да бъда а, плют от другата страна на залата от някакви си нехрани майковци. Исках да го кажа, между другото, че по време на управлението на лейбористските, лейбористската партия 20% последните години се покачи ползването на железопътни услуги, дори по трасето Лондон-Бирмингам. Благодаря. Е, Благодаря. Сега пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. Господи Дортман. Äh, Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа депутати. Нека да ви разкажа една забавна история. Живея близо до а, Верона. И е вярно, че италианските е, железници са доста небрежни и нехайни спрямо же... превоза на пътници, както и е, на товари. Австрийците много често им се налага да пресичат е, границата между Италия, за, с Италия. и общо взето в италианската част не им се изисква нито билет, нито карта за абонамент. Така че, като се знае колко инвестираме в ЖП транспорта, това изглежда напълно абсурдно. Така че не бива да се съсредоточаваме само върху големите проблеми. Нека да погледнем и малките. Господин комисар, моля ви, нека да вземем някакви мерки и да отреагираме, за да се спазва директивата на комисията. Благодаря. Сега госп... депутата Ферейро. Господин председател, Днес разбираме реалната цел на железопътния пакет. Това е нещо по-различно от съобщената цел. Говори се за интероперабилност, но всъщност намерението е транспорта на стоки да бъде отворен към конкуренцията на частни железопътни фирми. Говореше се за либерализация но в началото се възползваме от ситуацията, прикриваме истината, но след години разрушаване на обществените услуги се оправдава либерализацията, има отваряне към конкуренцията и не разбираме защо това би било панацея. Опитът от последните седмици показва, че либерализацията е причината за проблемите и е, е в ущърп на интересите на трудещите се. Е, говорим за околна среда, но не казваме, че големите групировки искат да сложат ръка на този фундаментален отрасъл във всяка страна и либерализирайки отрасъла. Благодаря. Госпожа Пикао има думата. Благодаря. Бих искала да спомена факта, че в железопътния сектор а, има огромна криза. В Румъния над 6000 души ще загубят работните си места в този сектор. Европейския социален фонд, както и фонда за приспособяване към глобализацията, най-вероятно ще се използват, за да се подпомогнат загубилите работата си в железопътния сектор. Господин комисар, обаче Бих искала да кажа, че ни е необходима една устойчива стратегия за този сектор и трябва да я направим заедно, защото услугите в този сектор трябва да бъдат и безопасни, а пък и работните места по-стабилни. Благодаря, казва председателя. Давам думата сега на господин Калас, комисар. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря за вашите забележки и коментари. Радвам се, че имаме възможността да дискутираме а, това, тази преработка на първият пакет за железопътния транспорт. А, ще се опитам да отговоря на някои от забележките. Първо, малко информация относно 21 страни членки, причините, поради които а, те не са транспонирали пакета или поне относно критиките, които се отправят към тях. трябва да кажа, че този първи ЖП пакет имаше много добри е, намерения, а именно да премахне бариерите а, за развитието на транспорта и също така да изгради правилата за по-добро функциониране на този транспорт. И а, такава ще бъде и целта, която ще следваме с преработката на пакета. Не мога да кажа, че пакета е бил лош, а прилагането му на практика е недостатъчно. И все още съществуват бариери. А, понякога тези пречки са много силни, когато а, имаме държавен монопол, нямаме оперативна съвместимост. Трябва да променим самата система, трябва да подобрим оперативната съвместимост. Това е целта на а, нашите усилия. За това се опитваме да правим такава реформа на железопътния транспорт. Но проблема тук е, че реформата не е завършена. И е съответно ще трябва винаги да премисляме всяка една от нашите стъпки, а, за да не забравяме също така и качеството, контрола на качеството на този транспорт. Вярно е, че имаме регулаторна агенция, но тази агенция все още остава а, много обременена от интересите на държавните монополи и не може да се да гарантира достатъчно контрол. Това са проблемите, с които трябва да се справим в преработката на първията железопътен транспорт, а може би също така и на някои други стратегически документи в тази насока. Вярно е, това е нашият голям проблем и трябва да намерим нов иновативен начин да подкрепим ЖП транспорта. Много от вас казах, казахте, че имаме нужда от допълнителни инвестиции, но за тази цел трябва да комбинираме всички съществуващи инструменти и да измислим нови такива, за да подсилим инвестициите, включително и а, да се подобри управлението на, на трафика, а също така системата за резервация на билети, е, връзките между отделните типове транспорт и по-доброто свързане между Западна и Източна Европа. Това е много голям проблем. Тоест, има много-много детайли, мога да направя и много дълъг списък с елементи, които трябва да бъдат подобрени или които са в процес на подобряване, но аз лично ще бъда много щастлив да изляза пред вас с конкретни предложения, когато а, изготвим правния документ. Благодаря ви. Благодаря на господин комисаря. В такъв случай прекратяваме този дебат и минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно устен въпрос за